I think we can start. Колеги, нека да започнем. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich. Колеги, дами и господа, добре дошли на първото заседание на нашата комисия през 2015 година. Желая ви успех и здраве и сила, така щото да постигнем всички цели, които сме си поставили всичко най-хубаво през идната година. Имам а, тъжни новини. Най-вероятно част от вас знаят, а, че колегата Филип Брадбърн почина по време на коледните празници. 96-та година бе избран той за депутат. След това е бил а, винаги член или заместник член на нашата комисия. Е, работеше активно и в сферата на туризма, беше докладчик по време на последния законодателен мандат, отговаряше за регионалните летища, винаги е говорил за териториалното сближаване, както и за развитието на регионите, включително и а, е, на неговия избирателен район, който се намира в а, е, западната част на Великобритания. Бил е също така докладчик по Марко Поло, трансевропейските железопътни мрежи и много други доклади. Беше също така и заместник председател на делегацията за отношение с Канада. Много сериозен, усилено работеше, отдадено, за да защити интересите на своите избиратели – нашите съболезнования на неговото семейство. Една минута мълчание. wir kommen dann zu dem Tagesordnungspunkt 3. И така, трета точка от дневния ред. Всъщност, обявяване на позицията на съвета на първо четене относно директивата за масата и размерите. Нека ви кажа следното позицията за изменение на директивата за максималната маса и размери по шосейния транспорт в Европейския съюз, както и трансграничен план е вече във втората фаза Господин, господин Лайтфрид ще представи доклад на 29 януари. Искаше да стане това днес, но не може. Затова преминаваме към четвърта точка. Одобрение на протокол от заседанието. А не, госпожа Майснер. Не. Господин Лайтфрид, господин Лайтфрид ме помоли да представя неговата позиция, тъй като съм участвала на тристранните срещи. Сега ли трябва да го направя? Не. Е, няма да го обсъждаме сега. Четвърта точка – одобрение на протокола от състоянието от 1-2 декември. Ако няма възражения а, по протокола, той може да се смята за одобрен. И така стигаме до пета точка – размяна на мнение с новия изпълнителен директор на Европейската железопътна агенция – Господин Допелбауър, много се радвам, че сте тук и че ще ни разкажете за агенцията. Много се радвам, че сте тук. Имате думата. Добре дошли в Комисията по транспорт. Благодаря, господин Крамер. Ще продължа на английски, тъй като така съм се подготвил. Радвам се, че съм тук сред вас на 11-я ден след назначаването си в агенцията. Във вълнуващи времена живеем за железопътния транспорт но разбира се и за самата агенция. Уважаеми депутати, дами и господа, е, с удоволствие дойдох на тази размяна на мнение. Бих искал на първо място да кажа няколко общи думи за себе си в лично качество след което ще продължа с идеите си за агенцията. След това плана за работа и очакваните резултати. Накрая ще обсъдим някои интересни въпроси. Нещо за себе си на първо място. На 56 години съм Австриец съм. Завърших физика. Имам и докторат по физика. Работил съм в частния сектор над 25 години, в железопътния сектор. Вземал съм и постове в сферата на доставките и защо продукти в ЖП транспорта. Работил съм в Австрия, Франция, Обединеното кралство, Швеция и Германия. Бил съм и главен технически директор на Помпие Транспорт до 13-та година. Преди това бях председател на същата фирма. Имам опит като председател на съвещателния комитет ЕРАК за научно дейност в ЖП транспорта. Занимавал съм с новаторство. Запознат съм добре с работата на Европейската комисия, както и на Европейския парламент. Бях председател на управителния съвет на Shift Rail от 11-та година до 14-та година. Много ви благодаря отново за подкрепата от страна на вашата комисия, която оказахте на Shift Rail. Изпълнителен директор съм сега на Европейската железопътна агенция от 1 януари 2015 година. Европейската железопътна агенция е много важна институция. Тя се стреми е, да развива този транспорт в Европа. Идеите ми за тази агенция са двояки – първо, мисията ни е безопасност винаги на първо място. Втората ни цел е железопътната система да бъде конкурентоспособна. Конкурентоспособна и в сравнение с другите видове транспорт. Всички знаем, че добре функциониращата транспортна инфраструктура е една предпоставка за економически растеж и за качество на живота. Железопътният транспорт е много екологичен, той е енергоспестяващ и безопасен. Това, което трябва постоянно да повтаряме е, че Изместването на транспортните обеми от един вид към транспорт към железопътния транспорт ще помогне за намаляването на потреблението на енергия, както и ще ограничи емисиите на CO2. Общата цел, която е свързана и с мисията на агенцията, е да се създаде интегрирана европейска зона за железопътен транспорт. Какво означава това? Това означава, че е, влаковете, пътниците и товарите ще се транспортират без да има пречки от е, никакъв характер. Двете ни основни задачи за оперативна съвместимост, т.е. ние отговаряме за залагане на техническите стандарти и второто е да имаме общ подход към безопасността на железопътния транспорт в Европа. Нашата агенция ще направи железниците по-силни, като системата стане по-ефикасна. Ще премахнем техническите и регулаторни пречки. Това от своя страна ще намали разходите и ще намали и времето Имаме нужда от обслужване на едно геше, що се отнася до издаването на сертификати за безопасност. Всички тези цели изискват постоянна и непрекъсната работа през идните години. Както казахме по-рано, техническият стълб на четвъртия железопътен пакет ще бъде изключително важен за постигането на тази цел. Очаквам вашата подкрепа за приключване на техническия стълб в максимално кратки срокове. Какви са конкретните ми планове? Когато започнах да работя в агенцията преди две седмици, казах на служителите, че имам три основни цели. Първата е ориентация навън. Тоест, агенцията трябва да гледа отвъд границите на Валенсиен, на железниците, на Европа. Трябва да бъдем широко отворени към всички нови развитие на въведения и случващото се далечния изток или в Америка. Втората е, задача, която съм си поставил, е да имаме положително въздействие върху европейската железопътна система, което ме води до третата ми задача. Следователно, трябва да имаме оптимална вътрешна ефикасност. Първият приоритет в рамките на четвъртия пакет е да се създаде тясно сътрудничество с националните органи и по-специално националните органи по безопасност, но и разбира се с националните органи за проверка. Това трябва да бъде в сърцевината на нашите действия. Що се отнася до безопасността, бих искал да се създаде една култура на безопасното движение, заедно с всички заинтересовани страни. Тази култура трябва да почива на принципът на справедливостта. Тоест, не става дума за налагане на наказания, а за откриване на първопричините за проблемите. Т.е. тази култура на безопасността трябва да почива върху прозрачността и да се съсредоточава върху проверки, проучвания и превенция. След това, още една голяма тема, Европейската система за управление на железопътния транспорт. Трябва да кажа, че в миналото съм се занимавал с тази система. Още от 92 започнах, т.е. при самото и създаване. Това показва колко трудно се работи по тази тематика, тъй като вече повече от 20 години е, развиваме системата, за да стигне тя до нивото, в което се намира днес. Аз лично смятам, че няма път назад. Не бива да се връщаме назад, но системата все още не може да се смята за напълно оперативна. Искам да работя с всички заинтересовани страни в Европа, за да се постигне а, стабилна система, която да включва оперативна съвместимост. Първата ни задача ще бъде да имаме една силна пътна карта за работата на системата за управление – трябва да се довършат дефинициите вътре в системата. Следващата тема, която ме интересува, са техническите спецификации за оперативната съвместимост. Ще разглеждам темата холистично. Всяка промяна в TSI ще трябва да бъде оценена, що се отнася до принадената или добавената стойност. Ще направим економическа оценка за оперативната безопасност и техническите и финансови последствия на такъв един регламент. Освен това, ще работим заедно с Европейската комисия, за да се поразчистят националните правила. Това не означава, че всичко ще се превърне в технически спецификации за оперативна съвместимост. А, трябва да се вземат предвид и да се вземе предвид и възвръщаемостта, която сме постигнали в миналото. трябва да определим и нивото грешка в стандартизацията на ЖП. Споменах системата за управление. Трябва да кажем, че използването на тази система се развива извън Европа, например в Азия, така че ще е трудно да запазим нещата при себе си, но трябва да координираме научните изследвания. Друга основна тема за агенцията, която е изключително важна, за приемането на железопътната система от обществеността е нивото на шума. И тук искаме да имаме оперативна съвместимост свързана с нивото на шум. Нашата агенция поддържа различни регистри. Аз искам да рационализирам различните регистри, да станат те по-управляеми, по-рентабилни и а, това да означава по-малки плащания от държавите членки за тях. Това, което е важно за обществеността също така е да упростим достъпа до железниците за потребителите. Що се отнася до резултатите, които ще постигне агенцията, ние бихме искали да няма излишъци. Трябва да знаем и какви са последствията от нашите а, действия по железниците и заедно с Европейската комисия ще работим по управлението, по определянето, мониторинга на основни показатели за изпълнението, които ще измерват полезността на нашите действия. Трябва да видим и доколко може да се използва добре тази система на железниците. Казах, че ще извършваме мониторинг върху новите дейности по стандартизация. Искаме да провеждаме обучения, както и да има по-добра комуникация. Това са основните точки в програмата ми. Сега може евентуално да помоля за въпроси. Имате думата. Благодаря. Сега започваме с въпросите. Колегата Ванденкам. Благодаря, господин председател. Изчаквам да си сложат всички слушалките, включително и нашия гост, на когото искам да кажа добре дошъл. Господин Добърбауер, вече имате ли, намерихте ли канала за превода? Добре дошъл отново при нас в Европейския парламент. Пожелавам ви много успех в новото ви поприще. Аз лично считам, че твърде много пришелци и аматьори се занимават с темата транспорт в Европа. Затова много се радвам, когато се появи специалист на съответното място. Какво обаче бихте казали не само за влаковете, а за договора за економическо сътрудничество, инвестиции с щатите и износа на бомбандировачи? Във всички случаи очакваме да работим с вас, очакваме да си сътрудничим, да приключим с техническите досиета до лятото. Надявам се, че ще успеем да изпълним и вашите желания в такъв смисъл с това отношение. За системата за управление на железопътния трафик ние трябва да приключим сега до 2016 година. Но доколкото разбирам, доста страни членки още не са стигнали, кой знае колко далеч, особено по техническите спецификации и необходимите промени в тях, свързани с различните национални системи. Считате ли, че ще може да се преодолеят тези проблеми? Какви са вашите впечатления от първите ви дни? Смятате ли, че ще има успех в това отношение? Може би да спра до тук като начало. Председателят, господин Ерток. Благодаря. Добре дошъл при нас, господин е, Допълбауер. Най-добри пожелания от мен за новата ви работа. Смятам, че ще имаме много е, поводи да се срещаме с вас. И мисля, че основното препятствие в Европейския съюз е да си сътрудничим особено в областта на техническите спецификации. Така че да изградим тази обща ЖП мрежа. Имаме формулирани цели, имаме и законодателна дейност. В това отношение вие споменахте пакета от законодателни предложения за железниците. Също трябва да споменем и трансевропейските транспортни мрежи. В момента сме договорили нови европейски коридори с много важни отсечки е, за ЖП е, транспорта. Говорихте и за оперативна съвместимост. Това е, е предварителното задължително условие, според мен, за да можем да постигнем нещо в Европа. Но това е само едната страна на нещата, а останалата, другата страна е, че в страните членки има доста съпротива в моята собствена страна, аз, ние сме наясно, че в министерствата има хора, които просто не се интересуват какво се решава в Брюксел, правят това, което според тях е важно. И що се отнася до Европейската система за управление на ЖП трафика, при нас в Германия подходът е доста различен, бих казал. Та в такъв смисъл моят въпрос е, как оценявате вие ситуацията? Смятате ли, че нещата се движат на някъде, че има промяна в Берлин? И по четвъртия пакет от законодателство за железниците нещата работят и трябва да върват. Това ни е ясно на всички, но политически целите, ако мога така да се изразя, са различни. Мнозина считат, че политическия аспект е много важен. Съпротивът още не е преодоляна, няма да изпадам в подробности. А в е, техническата област ако мога да кажа, ние трябва да работиме и по политическите измерения, и по техническите въпроси. Защото много, много трудно е да се получи един общ подход. За никого не е тайна колко се проточват преговорите по пакета за законодателни предложения за железниците. Вече трето председателство работи по тях. И политическия аспект, който очевидно е много важен, като че ли застава на пътя на тези, които искат да изчистят техническата страна на въпроса е достатъчно бързо превръща се в пречка за тях. И считате ли, че ще може техническите аспекти да бъдат уточнени? И не считате ли, че техническите е, разговори трябва да бъдат разделени от политическите, за да може да се постигне някакво решение по техническите въпроси и след това вече да се търси решение по политическите? Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин е, Зиле. Благодаря. Честито поздравявам ви с новия пост на изпълнителен директор на Европейската агенция за железниците. А вие вземате този пост в едно много предизвикателно време за агенцията е, също така в момента е, ние работим, разбира се, по чисто техническите въпроси. Аз няма да ви задавам чак толкова много политически въпроси, но това, което ни безпокои е как се справяте с набирането на персонала. Е, готови ли сте, изработили ли сте съответните принципи, критерии, ще можете ли да намерите тези хора? И вторият въпрос е, е какво е, е, какви са взаимоотношенията ви с е, други, с страните членки? Ще успеете ли да осъществите сътрудничество с тях? Как смятате, че ще успеете да управлявате този процес? И аз съм от е, Латвия. В момента ние сме председатели на Европейския съвет, но ние работим доста по така наречените изолирани мрежи. Е, преди една година се занимавахме с техническите аспекти на този въпрос и искахме да получим от вас информация. Имате ли данни за подвижния състав, който се използва в Балтийските страни? нямате, доколкото разбирам. И какво е, какви са вашите правомощия по отношение на даване на разрешителни за използване на определен подвижен състав? Председателят, благодаря, Гезине Майснер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Допелбар. Добре дошъл от името на либералите в Комисията по транспорт. Но много коментари направиха колегите. И аз за това ще бъда кратка. Искате обединено, интегрирано ЖП пространство в Европа, за да работим за ефективност. Ние сме готови да ви подкрепяме, за да постигнем тази цел. Казвате, че трябва да се работи с националните власти, но има съпротива. Някои от тези власти се страхуват, че Европейската агенция за железниците ще стане е, над държавен орган. Как е, ще успеете да ги спечелите по дипломатичен е, път? Втория въпрос – системата за управление на ЖП трафика. Как ще се постигне това тя да бъде достатъчно достъпна? Ясно сме, че тя ще струва доста пари. Имате ли някакви идеи за това как по-бързо да бъде изградена тя и по-ефективно? В Бавария има съответни проблеми, примерно в е, прехвърлянето на границата към Австрия. Как е, смятате, че ще се справим с тях? Следващият оратор, госпожа Килунен. Първо благодаря на господин Допел Бауер за представенето. Пожелавам ви всичко най-добро на новия ви пост. Два доста тежки въпроса имаме да ви зададем. Първо – как стои въпроса с финансирането на вашата агенция? Тоест, имате ли достатъчно средства, за да изпълните всички мерки, свързани с сигурността, които предвиждате? И после, какви са конкретните очаквания от четвъртия пакет законодателство за ЖП транспорта, особено от гледна точка на сигурността? Петър Лунгрин, моля. Благодаря. Добре дошъл тук, господин Допълмайер. Аз лично съм от тези, които са настроени критично към Европейския съюз тук и не считам, че той е единствения път към спасението. Напротив, считам, че е, тук се създава една съвръх Е, бюрокрация и нормативна уредба, която е излишна за страните членки. Аз лично съм от Швеция. Ние се опитахме да проведем голяма част от мерките, предвидени от Европейския съюз и а, сега железниците ни са в много по-лошо състояние от преди. Много големи проблеми има с поддръжката, кабели, които е, редовно дават повреди в е, лошо време. И вече знаем, че ако имате важна среща, едва ли трябва да си разрешите да отивате там с железница. Та, как е, точно ще направите нещата да станат толкова добри, колкото се предполага да трябва да бъдат? в Швеция и в Обединеното кралство примера показва, че това не се случва. Четвъртия пакет от законодателни предложения се опитва да реши нещата в много големи подробности, включително и за малките отсечки, но смятам, че всъщност това няма да донесе никаква полза за никого, освен за най-големите отсечки. После, тежкотварния транспорт. Много трудно е там да се работи е, с занижени средства или достатъчно ефективно. В Швеция, например, е от свързването на севера и юга е, не е толкова в момента конкурентно способно, ако се извършва с ЖП транспорт. Благодаря, Доминик Крике. Ах, Маркус Пипа и мих в der листа. И фрау Шмидт. И dann würde ich sie jetzt schließen und sag knapp zwei Minuten, bitte. Und dann hätte jetzt... Чухте имената на изказващите се сега. Първо Доминик Рике. Благодаря. Добре дошъл на господин Бауер. Аз се чувствам особено близък до него. Искам да ви задам два общи въпроса и три конкретни относно агенцията. А, също много интересни въпроси бяха повдигнати тук за, четирите, за четвъртия пакет от законодателни приложения. Първо, е, на базата на вашия опит, какво Какви отношения смятате да поддържате с съответните ваши партньори на световната сцена, Китай, Штатите и така нататък? Второ, от ваша гледна точка, има ли възможност да се постигне подобрение относно ефективността, рентабилността на ЖП транспорта, свързано и с необходимите инвестиции? Трето, конкретно за агенцията. Три въпроса. Първо, считате ли или не, че има изкривяване така на е, мисията формулирана на агенцията и правомощията, т.е. имате ли възможност да си изпълнявате е, задачите? Второ, как си представяте връзката с националните органи по безопасност. С как точно по отношение на персонала ще работите с тях? И трето, смятате ли, че ще има различен вид апелативен състав вътре в самата агенция. Един ли ще е този борт или няколко? Да, благодаря. Просто изчаквах да приключи превода. Давам думата на Кристин. Благодаря ви. Благодаря за това, че дойдохте да разговаряте с нашата комисия. Надявам се, че това ще е начало на конструктивен, редовен обмен на мнение през целия ви мандат. Нека пожелая на всички всичко хубаво за новата година, която ще бъде особено натоварена. Чрез техническия аспект на четвъртия пакет, вашата агенция ще поеме нова роля. Вие ще се превърнете в гарант на взаимната съвместимост в железопътното пространство. Растат компетентностите ви във връзка с удостоверенията за сигурност, във връзка с подвижния състав. Това е от основно значение за целият железопътен транспорт. Както знаете, има преговори е, с съвета, много неща трябва да бъдат изчистени и за това няколко въпроса. Първо, какво мислите за трансфера на компетентност от националните органи към ЕРА? Това е, е много комплексен въпрос. Е, става дума за продължителността на прехвърлянето, е, за начините по които може агенцията да се справи с новите правомощи. По какъв начин според вас може този е, пренос на правомощия да бъде извършен максимално ефективно, за да не се отрази негативно върху сигурността? В тази връзка как е, възнамерявате да общувате с националните органи по безопасността е, в полза на общото железопътно пространство? Възнамерявате ли да разгледате различни альтернативи и варианти за прехвърляне на компетенции? Тоест, как агенцията ще поеме пълната отговорност за удостоверенията, които ще издава или може би ще споделя тази отговорност с националните компетентни органи в областта на железопътната безопасност. И по какъв начин ще извършва това споделяне? Благодаря, Петър Фондаз. Е Добре дошли, господин Допелбауер. Добре дошли в нашата комисия. Нашата група винаги е критично настроена към агенцията като цяло. Ние винаги е, бихме желали по каквато и агенция да разговаряме и да работим, да знаем каква полза ни носи тя. Имам три конкретни въпроса. Радвам се, че имате опит в техническата сфера. Холандия и в Белгия преди 6 месеца имаше огромни проблеми. Във връзка с ФИРА, един а, високоскоростен а, влак, доставен ни от Италия, който се оказа пълен с недостатъци. Холандия изпрати доставките обратно, изпрати доставените влакове, върна ги на доставчика и сега месеци наред има спорове. Къде е, се вписва вашата агенция в това уравнение? Готови ли сте да направите повече по случая? Не можем да допуснем продажбата на толкова некачествени влакове. Това е първият ми въпрос. Второ, е, вторият ми въпрос е свързан с самата агенция. Вие вероятно имате специалисти с различна компетентност – Бихте ли ни обяснили защо се нуждаете а, от различни а, седалища обаче, от това да пръснете дейността си на различни места? Не можете ли да се съсредоточите а, на едно място? Благодаря следващият оратор. Благодаря, благодаря за разясненията, които дадохте. Имам два конкретни въпроса. Един от доводите, които ние в парламента използваме, във връзка с правомощията на агенцията е свързан с финансовите аспекти, по които трябва да се работи, за да се осъществи това прехвърляне на правомощия и поемането им съответно. Чрез парламентарен контрол сме установили, че издаването на удостоверенията е една доста печеливша дейност. Тук се поставя въпросът за рентабилното и ефикасно използване на средствата. Сега, има доклад за взаимната техническа съвместимост и ние доста е, рано заговорихме за предоставяне на повече правомощия на агенцията. Може би подобно на агенцията за авиационна безопасност, е, за вас ще бъде по-резултатно, а и ще бъде по-ефтино за дънакоплатеца, да ако а, упражнявате повече правомощия. Парламентът прие 4 годишен срок за преход. Смятате ли, че това е достатъчно за ера, за да се съобрази и да започне да упражнява всичките си правомощия? Какво мислите за единия европейски регистър? Искам да ви кажа, че аз твърдо отстоявах идеята за единен европейски регистр като средство за хармонизация и прозрачност в цяла Европа. Но не съм убеден, че в различните части на Европа тази идея се разбира по един и същи начин. И последно, знаете ли по колко души работят във всяка от националните агенции? Понякога е полезно ера да има такава информация, ако желая да изпълнява ефикасно правомощията си. Благодаря следващият оратор. Благодаря. Искам да поздравя Ера за досегашната и работа и за усилията за по-нататъчна координация. Но бихте ли се спрели повече на правилата за сигурност, безопасност, отговорност и поверителност? Във връзка с безопасността имате правомощия за разработване на общ подход, но във Великобритания поне има опасение, че ако тези правомощия ви бъдат прехвърлени, ще има негативи за нас. Особено във връзка с свободата на информация, във връзка с безопасността и във връзка с статистическите данни. Като че ли в статистическите данни на Европейския съюз не присъства никаква информация за нещастните случаи във връзка с подвижния състав. Бихте ли направили сравнение с някои европейски страни или между някои европейски страни? Искам също да ви запитам специално за тунела под Ламанша. Смятате ли, че в бъдеще ще има нужда от допълнителни правомощия за регулиране на трафика там? Там има някои проблеми с управлението на инфраструктурата и с таксите. Ах. Георг Бах. Е, благодаря. Добре дошли и от мен, господин Допелбауер. Много ви благодаря за това, което казахте. Вие говорихте за безопасността. Смятам, че това е много важна тема по която трябва да работят всички заинтересовани. Най-добре безопасността се гарантира чрез превенция. За това съм съгласен. Някои проблеми ми създава втората част от вашето изказване. Проблемите ми не се пораждат от вас. Има тук политическа среда, която не е напълно конструктивна, бих казал, в парламента специално не винаги сме имали е, най-добри желания във връзка с агенциите. Но е, някой път се явяват пречки от гледна точка на разходи. Не вие лично, агенцията се товарите с нови правомощия. Какво ще направите, за да създадете положително отношение към вас в околния свят? Как оценявате позицията на ЕРА в средата, която я заобикаля? Господин Марков Питер. Господин Допелбауер, пожелавам ви успех в новата ви работа. Няколко въпроса. Мисля, че а, е, вие отчасти приемате вашите правомощия и нова отговорност, е, но мислите ли и за децентрализация на някои технически задачи. Няма ли това да доведе до спестяване на разходи? На второ място имаме доклади още от 2006 година от Сметната палата. И винаги ни казват защо ера се помещава на две места. Всеки път Сметната палата ни задава този важен въпрос, доколкото разбирам. Е, вие сте се установили трайно на тези две места, но не мислите ли, че ще се отрази благоприятно на разходите ви, ако се съберете на едно място? Благодаря, колегата Шмидт. Изразявам съгласие с преждеговорившите. Точно каза, както току-що каза колегата, има помещение на две места и разговори по този въпрос се водят в парламента от 2006 година. Сметната палата иска отговори от нас на въпроса дали се прави нещо. Вторият ми въпрос е свързан с информацията. Като поемате нови правомощия, се твърди, че това не се прави прозрачно. Също така и при назначаването на персонал, като че ли не става всичко съвсем прозрачно. Председателят, благодаря на всички, които се изказаха. Е, сега трябва да ви кажа, че и парламентът има две седалища. И в Германия дори парламентът на страната има нещо като две седалища, защото 60% от служителите му все още работят в Бона, не в Берлин. Но както и да е, въпросът за седалищата беше поставен. Второ, шумът. Новият подвижен състав ще бъде ли съобразен? Ще имаме ли решение на ниво Европейски съюз? Ако нямаме решение на ниво Европейски съюз, може би и постиженията ни няма да бъдат убедителни. Има европейски пари е, за инфраструктура, но не за подвижен състав. Много трудно е от политическа гледна точка да обединим всички позитиви. Как смятате да се справите при съществуващите условия? Споменахте ИМС преди 8-9 години. Бях докладчик по е ЕРТМС В момента има различни системи за сигнализация, поне 20. Около 10 000 километра е мрежата, но нямаме нито а, едно техническо средство, което да може да мине по тези 10 000 км без а, пречки. Това е катастрофа, как сте коментирали. И последно господин Ертук говори за нещо, което е познато като понятие в Германия. Там говорим от години за промяна, но мисля, че Германия има известна съпротива а, срещу това, което вие правите и срещу необходимостта да се извърши промяна там. Как бихте коментирали това? Смятам, че всички ЖРП компании ще се възползват от е, известни подобрения. Колегите говориха за някои проблеми. Може би е, е добре 100 локомотива на едно място да се произведат по определени спецификации за цяла Европа, отколкото 50 да се е, произвеждат тук, 20 там и да няма съвместимост. Господин Дотълбауър, благодаря за зададените въпроси. Изпълних четири страници с тези въпроси. Но като направя връзка между казаното от председателя и господин Ван Камп, ще започна от последния въпрос за ИРТМС. Планирането. Миналата седмица се срещнах с европейския координатор Карл Уинг – Имах днес и среща с генерална дирекция МУВ. Следващата среща ще се срещна с представители на предприятията, за да изградя собствено мнение по въпрос. Според мен, приносът на агенцията в момента може да се изрази в това да издадем удостоверенията, спецификациите за поддръжката през февруари тази година. Това трябва да стане своевременно, а деталните спецификации ще последват по-късно през годината, през лятото. Трябва да направим общ план за работа, тъй като има част от дейността, която е в компетентността на нашата агенция, друга част от дейността, която е в компетентността на Европейската комисия. Тоест, нуждаем се от общ поглед върху ситуацията така че наистина да упражняваме по-качествен контрол. Личното ми мнение е, че с тази нова инициатива, чрез сътрудничеството между всички заинтересовани, можем да стигнем до ситуация да постигнем целта. Една единна спецификация за Европа, единно изпълнение на тази спецификация, което ще доведе до економии от мащаба, както господин председателят спомена. Не става дума да работим само по проблема с ограничените поръчки на локомотиви. Има множество системи, които функционират паралелно, както бе споменато в някои от изказванията, което води до снижаване на качеството. за това, чрез обединяване и хармонизиране би трябвало да започнем да упражняваме по-качествен контрол. Сега по въпроса от гер... във връзка с Германия. Сега вече Германия оказва много положително сътрудничество и това много ни помага господин Майснер спомена, че Германия е заобиколена от държави членки, които са възприели ЕРТМС. Германските влакове използват ЕРТМС в Белгия, в Полша, но не и в Германия. Мисля обаче, че това ще претърпи промяна. Връщам се на въпроса на господин Хердук за четвъртия железопътен пакет и това дали бих е, подкрепил разделяне на политическия и техническия стълб. Трябва да ви кажа, че не съм изцяло неутрален в това отношение. Знаете, че в техническия пакет има три аспекта, които са изцяло свързани с работата на нашата агенция. Разбира се, аз бих искал да съществува правно основание за работата на агенцията максимално бързо. Има много добри основателни причини, поради които може да се настоява на обединение. Но във всеки случай не смятам, че въпреки че отговорът ми накратко е да, че политическият и техническият аспект трябва да бъдат неразривно свързани непременно. По отношение на персонала и процедурите за подбор. В сегашната правна ситуация Агенцията трябва да съкръщава персонала си. През 2015 година ще изпълним поставената ни задача да ограничим броя на служителите с 5%. Но от друга страна, възлагането на нови задачи предполага увеличаване на щатния състав. Има един аспект, който трябва да отчетем – И това е въпрос, който нееднократно е бил поставен. Желая ли ЕРА да сътрудничи с националните компетентни органи и желаем ли да създадем нещо като суперслужба за Европа? Аз мятам, че трябва да работим в мрежа. Система от институции, като националните органи по безопасността ще играят важна роля в нея – мисля също, че не можем да съсредоточим цялата власт сфера. Трябва да оставим възможности и националните органи за безопасност също да изпълняват някои задачи, възложени от ЕРА. Или вместо ЕРА. Тук бих се спрял на един важен аспект – ера трябва да бъде рефер. Не можем да си позволим разногласия между националните органи, което да доведе до блокиране на работата. Решението при разногласие трябва да се взема от Европейската железопътна агенция. Но като се имат предвид нашите задължения, много внимателно ще се занимая с принципите, ръководещи организацията на ЕАЗа. ЕАЗа е нещо много напреднало като структура, но там също има сътрудничество с националните органи. Става дума за Европейската агенция за авиационна безопасност. Е, ЕРА ще е, използва персонал от националните органи. Аз бих искал да има взаимен обмен, ротация на служителите. Ако известно време служители на националните органи по безопасността работят в ЕРА и лица, които са на работа при нас, прекарват известно време в националните органи по безопасността, това от една страна ще позволи да се преодолее недостигът на умения, а от друга страна ще допринесе за отстраняване на така прекомерните емоции в общуването и ще улесни сътрудничеството. Имаше конкретни въпроси от тази страна. Знаете, че в четвъртия железопътен пакет се предвижда да сключваме конкретни споразумения за сътрудничество между ЕРА и националните органи по безопасността. Аз твърдо ще отстоявам този принцип. Няма да започна от трудното и сложното. Вече имаха добри дискусии с колеги в е, сектора. Този принцип на сътрудничеството трябва да стъпи на здрава основа и се надявам, че от натрупания опит ще излечем положителни полки. След това, доколко можем да си позволим разходите по Европейската система за управление на ЖП движението, можем да намалим тези разходи, ако упростим нещата. Не е нужно да има различни версии за различните държави. Това е съвсем естествено, когато имаме економия от мащаба. Още нещо обаче. Моя опит в частния сектор показва, че Имаме е, една единица продукт, която трябва да бъде подложена на процес по издаване на разрешение в 12 държави. Това отнема и време, и пари. Ако имаме един процес, нещата ще са много по-ефтини и по-ефикасни. След това добавената стойност на Европейската железопътна агенция. Смяната на различните процеси за сертифициране с един. Мисля, че това е достатъчна причина за съществуването и, и точно тук Европейската железопътна агенция всъщност е, показва своя смисъл. След това двете страни на ера. Сам съм си задавал въпроса, когато се присъединих към агенцията. Казаха ми също, че като изпълнателя на агенции нямам правомощи по този въпрос, тъй като това е решение на държавите членки. Тоест, това е политическо решение, което трябва да бъде взето и след това ние ще последваме с действия. Двете страни на ера от една страна агенцията има свои офиси в един от градовете и след това Лил, където се срещаме с а, заинтересованите страни. Там имаме конферентни зали. Така сме го направили, тъй като до Лил се стига по-лесно. Лил Валенсиен са двата града. Има силни други альтернативи, но за момента така работим. След това въпроса на служа Андерсън за безопасността на английския подход. Ще работим в тясно сътрудничество с заинтересованите страни. Много добри контакти поддържам с RRSSP. Подава се информация. Трябва да се видят подробностите, но трябва да се види и сигурността. Разглеждаме Обединеното кралство, тъй като там има голям напредък последните години. Искаме да извлечем максимална полза от това. За бюджета на агенцията говорих за това. Работим по предишната правна рамка. Трябва да намаляваме броя на служителите трябва да се подготвим обаче и за задачите, които ни поставят четвъртия железопътен пакет. Мисля, че нещата ще се урегулират. Имаше въпрос от Швеция за последиците от четвъртия пакет. Притеснява ви конкуренцията на карготранспорта по, по шосе, сухопътния транспорт. Целта на Железопътната агенция всъщност е да направи по-конкурентно способен железопътния транспорт, така че трябва да направим всичко възможно, за да стане конкурентно способен на шосейния. Нужни са економии от мащаба тъй като единната европейска железопътна зона без граници би довела до намаляването на разходи и за това сертифицирането, издаването на разрешения би трябвало да бъде по-ефективно и ефикасно и това да допринесе до повече економия и конкурентоспособност. Споменахте също така и свързващите железопътни линии. Това според мен не е записано в четвъртия пакет. Ако укрепим ЖП транспорта като вид транспорт, ще го направим по-примамлив и тогава ще имаме по-малки оператори, които ще искат да работят по тези вторични или по-малки линии. Позицията ни в глобален план. Вече говорих с FRA, ще говорим и с Япония и ще видим къде е нашата позиция най-общо. Под FRA имам предвид Американската агенция за федерален железопътен транспорт. След това прехвърляне на компетенции поемане на ротационни смени от страна на националните агенции и европейската. Четвъртият пакет, заедно с нашата агенция, като обединена администрация, ще доведат до ясни последствия. Трябва да подготвим агенцията за такъв режим. Виждам, че господин Крамер си гледа часовника. Как да предадем положителния опит и въздействие на агенцията ни? Как да стане по-известна агенцията със своята ефективност? Става дума за комуникация, за това а, да можеш да бъдеш забелязан и да постигаш конкретни резултати. Ще направим всичко възможно да имаме конкретни резултати и когато това се случи, ще ги оповестяваме пред обществеността. Искаме пълна прозрачност. Ще използваме модерните е, начини за масова комуникация, за да може агенцията да бъде по-известна. Надявам се, да съм отговорил на 80% от въпросите, които ми зададохте. Благодаря ви, господин Допел Бауер. Искаме да си сътрудничим с вас. Това е първа стъпка. Е, че ще постигнем целите си. И сега, преди да приключим нашето заседание при открити врата, Искам да приветствам сред нас някои членове на комисията по транспорт в германския парламент. Ако по-късно дойдоха, говорихме и за Германия. За съжаление не бяхте тук да го чуете, но мисля, че ще получите информацията от AirTalk. Много се радваме, когато ни посещават национални депутати. Добре дошли! Und es tut mir leid, aber ich muss jetzt die öffentliche И съжалявам, но е, до тук приключва публичната част на нашето заседание, тъй като ще имаме дебат за тристранните срещи. Това ще стане при закрити врата. Това означава, че само депутатите могат да присъстват. Депутатите в Европейския парламент. Такава е процедурата